Uh, not, uh, not... Колеги, а, може би знаете, че днес е Европейския ден за борба с трафика на хора. Така че за мен е чест да председателствам днешното заседание съвместно с колегата Жуао Пимента Лопес, заместник-председател от Комисията по правата на жените и равенство между половете, ФЕМ. Бих желала да приветствам комисаря Аврамополос, когато той дойде, разбира се. Тази точка беше предложена за включване в дневния ред от нашите координатори много своевременно, тъй като трафика на хора е сериозно престъпление и нарушение на законодателството. През 2011 година комисията прие директива за борба с трафика на хора 2011 от 36, която подпомогна стратегията на Европейския съюз 2012-2016 година. Същевременно по темата комисия прие и съобщение през 2017 година. В директивата са предвидени както и в други документи, различни мерки, като се следва един цялостен подход. Бих желала да се спира на няколко приоритета. Колко важна, а именно значимостта на стандартите в директивата за борба с трафика на хора, а именно срещу безнаказаността на извършителите. Нашата комисия многократно е молила държавите членки именно да инкриминират подобни престъпления. И бих желала да подчертая този апел повторно. Последния път, когато обсъждахме тези въпроси, беше на едно съвместно изслужване по темата трафик на жени и деца в контекста на миграцията, новото робство в днешно време. Това изслушване беше проведено на 21 юни 2018 година. Ние същевременно трябва да имаме предвид, че не трябва само да говорим за миграция, трафик на хора – но трябва да си дадем сметка, че тези престъпления стават в рамките на Европейския съюз и засягат европейските граждани. Очакват се няколко доклада, които ще ни предоставят информация за това как се случва на практика трафика на хора и смятам, че е, това ще допренесе за е, успеха на нашата работа. До края на годината ние очакваме комисията да представи докладите съгласно член 23, както и доклад за напредъка съгласно член 20 от Директивата за борба с трафик на хора. Днес ще, бъдат, ще бъде представено едно проучване за мерки, свързани с равенството на половете с, в контекста на трафика на хора. И се надяваме това наистина да ни помогне да разберем феномена много по-добре. и това проучване беше извършено от Европейски институт за равенство на половете. Преди, разбира се, да дам думата на нашите гости, давам думата на заместник председателя на група ФЕМ, Жоао Пимента Лопес. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми ясна кратко да се изкажа. Най-напред искам да ви уведомя, че ще говоря на португалски. Благодаря на всички присъстващи. и е, на организационния екип за това изслушване. Всички отдавна сме запознати с този феномен трафик на хора. Естествено, че а, е, този феномен е тясно свързан с организираната престъпност. Използват се различни стратегии, като, а, е, например, принуда, сплашване както по отношение на, на деца и жени, така и на мъже. Тъй като това са хора, които по принцип са а, от уязвими социални групи. Нашата комисия по правата на жените многократно е разглеждала тази тема. И всеки път, разбира се, ние наистина можем да констатираме, че а, се подхожда доста а, небалансирано към а, тези нарушения. Особено когато говорим за насилието върху жени. Както и а, да не говорим за феномена за а, жестокия феномен на сексуална експлоатация. Нуждаем се от по-задълбочени изследвания. Европейската комисия на своята интернет страница предлага за целта подробна информация. Обаче на пръв поглед ми, се, ми изглежда на мен тази информация малко противоречива. От една страна се говори за 80% случаи на трафик на хора, в които се е случва а, проституция и сексуална експлоатация, а 18% за принудителен труд. А пък на друго място в интернет страницата се говори за 70% трафик на а, се говори всъщност 70% за принудителен труд. Тоест виждате колко а, голямо е противоречието 18 и 70%. Така че информацията, която се публикува, трябва да бъде наистина достоверна. Сексуалната експлоатация де-факто е а, причината номер едно за трафик на хора, което означава, че 95% от жертвите на трафик на хора, 95% от тези жени са предмет на трафик за сексуална експлоатация. Естествено, че това може да се обвързва и с други форми на организирана престъпност като например изпиране на пари, други криминални групировки и криминални дейности, престъпни дейности. Така че този дебат трябва да бъде обвързан, имам, с сексуалната експлоатация, трафика на хора, трябва да се обвърже с едни по-общи причини и отговорности. Тоест ние в рамките на Европейския съюз, когато искаме да се борим по-успешно с а, а, проституцията, с трафика на хора, трябва наистина да се обхванат всички аспекти. Виждаме колко се задълбочава неравенството, социалното изключване и а, хората а, от тези а, групи изпадат в все по-уязвими ситуации. Това бяха моите уводни думи като начало на дебата и се надявам той да бъде много успешен. Okay, thank you very much for... Дателката, много ви благодаря, господин Лопес, за тези интересни думи. Сега бих желала да дам думата на доктор Мария Василиадо, която е европейския координатор за борба с трафика на хора. Благодаря, госпожо председател, благодаря ви за вашата покана на поканата на двете комисии а, за включването на тази тема това изслушване. Работата на парламента е много амбициозна в тази област и аз най-сърдечно благодаря на всички ви. Това е 12-тият Европейски ден за борба с, срещу трафика на хора. И е много важно наистина да помним, че хиляди мъже и жени се продават, купуват и продават на пазарите за експлоатация и за пари, за печалба. За това сме се събрали днес тук. Да си припомним, че трябва наистина да разгледаме и да се борим с много сериозни представления, които са, разбира се, и нарушения на човешките права. тук. Благодаря на колегите от Европейски институт за, за равенство на половете, които ни подпомогнаха, които свършиха чудесна работа. Те показаха, че нашата работа има конкретни резултати и ние подписахме съвместно изявление между 10 агенции, които искаме да се обединим и да се борим срещу тези феномени. Европейският съюз е ясно много амбициран, много ангажиран в, по тези теми. Още през 2013 година се говори за това, че сексуалната експлоатация, трафика на хора е сериозно нарушение на човешките права на жени и на момичета. И държавите членки са задължени да приемат мерки, които обхващат тези аспекти, които това е законово задължение. И първо, разбира се, трябва да си дадем сметка колко уязвими са жертвите и какво те са преживели. Важно е да се работи в посока превенция на тази престъпност. От 2017 година имаше съобщение на комисията. Там ние представихме нашите приоритети, които аз съм представил налично на вас тук. През 2016 година възложихме изготвянето на проучване именно за аспекта на, на половете именно при трафика на хора, защото има много специфични елементи а именно как тялото на трафикираните жени всъщност се продава, насилва и то в дългосрочен план. Тези жени са жертва на, на физическо ниво, гинекологично, а също така и на емоционално ниво, като емоционални травми. Така че трябва да имаме предвид тези полови е, специфични е, елементи. Разполагаме с нови данни. Данни от 2014 година 67% от всички е, регистрирани жертви са жертви от трафик на хора и сексуална експлоатация, като мнозинството от тях са жени и момичета. Комисията в края на годината възнамерява да представи нови конкретни данни от регистрирани жертви, не само прогнози относно сексуална експлоатация. Несъмнено, става въпрос за престъпление, което е насочено най-вече към жени и към момичета. Увеличава се броя на жени и момичета, които се трафикира в Европейския съюз за целите на сексуална експлоатация по незаконните миграционни пътища. Например, Централното Средиземно море. Международната организация регистрирал е, 2014 година 600 такива случаи. 600 хиляди. И несъмнено, за съжаление, виждаме все по-малко и по-малко да се говори за тези въпроси, а именно трафик на хора за целите на сексуална експлоатация. Обикновено се говори за много други причини. Трафик на хора по различни причини. Така че много ви благодаря наистина за това изслушване, защото трябва да обърнем внимание на тези пострадали, а не те да останат а, а, извън погледа ни. Нямаме никакви резултати за това, че всъщност е, се работи по превенция на трафик на жени и момичета за сексуална експлуатация, защото тези криминални мрежи стават по-гъвкави. Те намират нови начини, за да, се, да стигнат до, до жертвите. Така че има абсолютна нужда от услуги, които да се представят на тези жертви. Тоест, това е нужда. Не го казвам аз, Европол го казва това. Държавите членки и тяхната прокуратура всъщност не затрудняват по никакъв начин извършителите, които искат да използват тези жертви за сексуална информ... експлуатация. За съжаление, знаем, че от общия преглед, който комисията публикува относно различни финансирани проекти, а именно от 2003 година до нас, изключвайки миграционната криза, т.е. комисията е финансирала проекти двойно повече. И те са насочени по трудова експлоатация, а не по сексуална експлоатация. И нека наистина да се грижим за жертвите и пострадалите от сексуална експлоатация. Много лесно може да се каже, но ще го кажа. Трафика става а, факт, защото хората са уязвими. Аз не смятам обаче това. Трафика а, се случва заради пари, заради печалба, а не защо хората, хората са уязвими. Т.е. има хора, които желаят да се възползват от уязвимостта на други хора. Сега да забравим, а, а, ако, а, ако нямаме а, печалбарство и търговия, то ще забравим с другите проблеми. Европол изготви доклад за трафика на деца в ЕС. И аз ще цитирам. Трафика на малолетни за сексуална експлоатация носи големи печалби. Чува... Слушайте внимателно. Тъй като престъпниците знаят, че клиентите, наричат ги клените, аз ги наричам а, изнасилвачи, плащат повече за сексуални преживявания с малолетни, отколкото с възрастни. Слушайте внимателно. Те плащат повече за секс с деца. Това е, това е актуална информация, съвсем актуална. А, така че аз се запознах с този а, доклад и мога да ви кажа, че някои от момичетата са по-малки дори от 7 години. Това е изключително престъпление. Трябва да насочим вниманието си върху търсенето. Това е наше законово задължение, защото това е неморално и това е противозаконно. Така че ние трябва да спрем тази култура на безнаказаност. Какво става с тези изнасилвачи на 7 годишни момичета, които плащат много пари за това? Къде е този изнасилвач? Къде е? В повечето случаи това е мъж. Това е култура на безнаказаност, която трябва да бъде изкоренена. Комисията още през 2016 година отбелязва, че в държавите членки не е нелегално да се използват или закупуват сърви, е, услуги именно на трафикирани хора. През 2017 година в съобщението се отбелязва – че приоритет номер едно за комисията е да я насърчи държавите членки да инкриминира поне това да направи използването на тези услуги. Особено когато става въпрос за жертви от трафик на хора. И хората а, казват, ами ние не знаем или не знаем или така нататък. Виждали сте някога 7 годишно момиче, може ли то да си даде съгласието да участва в а, сексуално преживяване? Недопустимо е това. Недопустимо е. Не можем просто да си затваряме очите за това, че когато едно лице е уязвимо, то ще се даде съгласието да бъде експлуатирано. Да, ние казваме, нали, хората, жертвите от трафика, нали, те са експлуатирани и така нататък. Естествено, че те ще бъдат експлуатирани. И мисля, че трябва да се срамуваме от подобен начин на мислене. Трябва да променим мисленето си. И трябва да насочим вниманието си към печалбарите, към а, а, купувачите на тези услуги на стоки, клиентите, ползвателите и тези, които злоупотребяват. И аз казвам изнасилвачите. Те трябва да носят отговорност. Това е, ще бъде решението. И още веднъж искам да ви благодаря наистина за, за този доклад. Защото нямаме извинение, нямаме оправдания. Имаме директива за борба с трафик на хора. Трябва да благодарим на парламента, наистина за цялата работа, защото този инструмент е цялостен и наистина не трябва да загърбваме въпросите, свързани с а, пола. Благодаря ви. Ehm, Много благодаря. Благодаря, госпожо Василиято, за всичко казано от вас. Сега бих искал да дам думата на Вержени Лангбак от Европейския институт за равенство между половете. Благодаря. Когато днес слушах първите изказвания и фактите, които бяха представени, си мислех следното. Утре, следващата седмица, някой от нас може да се окаже в ситуация, в която дъщеря му, сестра му, колега от университета, някой от студентите ни да изчезнат. Без да знаем къде са, без да знаем кога ще ги видим отново, без да знаем какво се е случило с тях. При развитието на цифровите технологии виждаме как има ръст в кибернасилието, трафика, по-лесно се създават и осъществяват взаимоотношения с момичетата и много по-лесно те биват подмамвани, за да станат жертви на трафик. Присъединявам се към това, което каза Мария. Наистина трябва да действаме всички ние и да започнем да разработваме и нови мерки, защото, за съжаление, броят на регистрирани лица, които са били жертви на трафик, броят се повишава, като 95% от жертвите са жени и момичета. Фактът, че все повече малолетни и непълнолетни момичета са част от статистиката, също е особено притеснителен. За втори път се ангажираме да подкрепяме Европейската комисия, Европейския парламент и въобще Европейския съюз като цяло в борбата му с трафика на хора. Доклада, който разработихме в тази връзка, до голяма степен цели да покаже колко важен е аспектът, свързан с пола. До голяма степен той е свързан с неравенството, с това у кого всъщност е властта. Това са все елементи, които са част от насилието, основано на принципа пол. Анализирайки този въпрос, ние обърнахме внимание на темата от гледната точка на жертвите. Работихме съвместно с Европол. Те, разбира се, подхождат от гледна точка на това какво трябва да се направи за изнасилвачите, както ги нарече Мария и въобще за извършителите. В нашия доклад обаче ще видите как сме анализирали ситуацията и сме стигнали до заключението, че тези два подхода трябва да си да се допълват един друг, трябва да си сътрудничат. В трябва да обърнем внимание едновременно на директивата за борба с трафика и на директивата посветена на правата на жертвите. Тези две директиви също трябва да си сътрудничат. Например, има конкретни рискове, свързани с а, жените. От друга страна, има и правомощи на компетентните органи в тази посока. Директивата за борба с трафика изисква ангажираността на подкрепящи организации, защото всички знаем, че подкрепящите организации, въобще гражданските организации, организации на жените, са организациите, които разполагат с познанията и практиката, която властите обикновено нямат. Един от аспектите, който беше споменат по-рано от преждеговорившите, един от важните въпроси е, че до голяма степен тази тема е свързана с неравенството на половете. Когато дадено лице е жертва на трафик, много често властите при първия разпит категорично не вярват на жертвата. Така че на място трябва да има човек, който да осигури контекста, да представи цялостната картина. По този начин ще спомогне процеса на разследване и същевременно ще подкрепи жертвата, особено когато говорим за малолетна или непълнолетна жертва. В директивата за борба с трафика е посочено конкретно, че трябва да има ангажиране на а, такива поддържащи организации. В директивата за правата на жертвите. Говорим точно за какъв тип обучение трябва да са преминали тези организации, за да могат да предоставят тази подкрепа. Едно от големите предизвикателства, пред които а, сме изправени ние, и ние го установихме в хода на нашия анализ, за връзката между двете директиви, установихме, че установяването на самоличността е голямо предизвикателство. За целта, разбира се, има много причини, които могат да бъдат посочени много често първите власти, които влизат в досък с жертвата, са полицейските органи, но това могат да бъдат болничния персонал или някой друг. Та често тези служители не са оборудвани с необходимите познания, за да установят, че говорят за такъв, говорим за такъв тип случай. Те трябва да бъдат обучени за работа, особено с деца. В нашия доклад има отделна глава, например, за работа с жени и деца. Подхода към тях трябва да бъде такъв, че те да не преживеят повторно това, което вече са преживяли много често в а, този процес трябва да се вземат предвид и елементи, като например от какъв пол е извършващият а, разпита. Тоест, трябва да се уверим, че тези разпити се извършват по най- точния начин, така че на жертвата да се предостави необходимата подкрепа. Говорим за специални потребности. Вече бяха споменати всички а, специфични здравословни състояния, като например бременност или психични разстройства. А, жените, които са жертва на трафик, много често забременяват. Така че трябва да видим как да, да осигурим специална подкрепа за подобен тип жертви. В директивата за правата на жертвите е посочено а, как държавите членки могат да обърнат специално внимание на тези въпроси. Тези специални потребности трябва да бъдат установени, трябва да се а, гарантира психологическа и материална подкрепа и това са все въпроси, на които не можем да да обърнем гръб. Стана въпрос и за подкр... услуги за подкрепа на деца. Когато говорим за малолетни или непълнолетни лица, които са жертви на трафик, предимно момичета, в много държави членки се установява, че държ... властите използват центрове, за да се погрижат за тези деца. Говорим за центрове за подкрепа. Само, че това обикновено не е достатъчно. Тези деца са преживяли нещо ужасно, така че трябва да насърчим държавите членки да а, разширят своите компетентности, да гарантират конкретен тип, специфична подкрепа, която да се предоставя на децата жертва на трафик. Друго наше заключение е свързано с следното. Трафикът за сексуална експлоатация е форма на насилие, основано на принципа пол. Трябва да отграничим ясно този елемент, защото всъщност това е най-голям, най-широко разпространената форма на трафик на хора. Това е форма на трафик, която е свързана с насилието срещу жени. И в тази връзка ние заявяваме, че държавите членки все още не разполагат с точните стратегии за борба с насилие срещу жените. Или насилието, което е основано на принципа пол. Тук има още много какво да се направи. Препоръчваме категорично, че трафика за сексуална експлоатация, като една от формите на насилие основано на пола, трябва да бъде засегнато под формата на различни стратегии на национално равнище. Сега, когато говорим за установяването, преди няколко години направихме проучване за това как... какви са разходите е, свързани с е, борбата с последствията от насилието срещу жени. Това са разходи, които нямаше да направим, ако първоначално бяхме установили по много по-добър начин, кои са жените в риск. По този начин а, е, бихме могли да спасим човешки животи, да дадем възможност на тези бъдещи потенциални жертви да изпълнят своя потенциал. Отделно от всичко това обаче бихме си спестили и ресурси за борба с последствията от това насилие. Остановяването на подобни потенциални такива случаи много често е свързано с проблеми като бедността, например. Много често, когато говорим за брак на сила, този брак се осъществява в резултат на бед, бедност. Една от причините едно момиче да бъде принудено да се омъжи за някога, за някого на сила, е защото семейството на момичето има нужда от средства това съществува днес на територията на Европейския съюз и противоречи на всички наши принципи и стратегии. Беше, е, е, бяха упоменати уязвимите групи, като ромите, например, в тази връзка, но това въжи и за бедните семейства, които не са от е, малцинствен происход. Така че това, което трябва да направим е да идентифицираме много по-добре потенциалните такива случаи в съвета по ПВР говори, се обсъди инициативата за полицейска дейност в рамките на общностите. Подобна дейност би могла да установи подобни случаи а, още преди те да са се превърнали в такива и по този начин съответно ще намалим броя на подобни явления. Правосъдието и достъпа на жертви до правосъдие. Това е една от обедните глави в нашия доклад. Голяма част, повечето всъщност, от жените жертви на трафик и момичета жертви на, на трафик претърпяват тежки психологически поражения. Те се намират в изключително лошо психологическо състояние. Много често нямат абсолютно никакво доверие в правоохранителните и правоприлагащи органи. Те често са подлагани на сплашване и различни други стратегии – В тази връзка това, което можем да кажем е, че ако служителите, работещи с тези жертви, са наистина добре подготвени, то тогава ще успеем да постигнем по-големи успехи. А, между другото, броят на производствата е, наистина не е никак внушителен. Понякога съдиите наистина не вярват на жертвите, не обръщат необходимото внимание. А, понякога дори извършителят а, има възможност да се намесва в рамките на една такава съдебна процедура. Така че това, което се предлага на жертвите за борба с техните насилници, а, не е никак оптимално. Трябва да се уверим, че ако има някакво съмнение, то това съмнение е в полза на а, жертвата, а не в полза на извършителя. Много често, както казах, на жертвите а, просто не, властите не се доверяват на жертвите. Много често дори се смята, че а, жертвите се опитват да се възползват от ситуацията. И цифрите показват това. Това, което искаме да препоръчаме е следното. Виждате, че наказателното производство в тези а, случаи е изключително важно. Както спомена и председателят на Комисията по правата на жените и равенството на половете, трябва да разработим цялостен подход. Не може само едно единствено министерство да отговаря за борбата с подобни случаи. Този елемент, свързан с спецификите на пола, трябва да е всеобхватен, хоризонтален и така ще намерим решение. По отношение на показателите, това, което ние направихме, беше да предложим конкретни показатели, които в бъдещите в случай, че наберем необходимите данни, разбира се, можем на територията на Европейския съюз да имаме добър инструмент за наблюдение. В зависимост, разбира се, от бъдещите стъпки, които ще се предприемат, това е въпрос, от който можем да тръгнем, особено ако разполагаме, пак ще кажа, с необходими надежни данни за регистрираните случаи. И отново, обучение. Обучението трябва да бъде осигурено на всички професионалисти, които работят с жертвите тези обучения трябва да започнат буквално днес, защото всеки ден човешки а, живот бива загубен в резултат на това. Това е посланието ни към Европейския съюз. Благодаря. Председателя. И аз благодаря. Благодаря за това, че взехте отношение в тази част на сесията. Сега искам да дам думата на госпожа Дакова а, от името на UNDC. Имате думата. Благодаря. Благодаря за възможността да бъда тук с вас. Знаем, че днес е ден за борба с трафика на а, хора. Това е изключително важен ден, като а, отново сме се събрали тук, за да търсим начин да се преборим с това ужасяващо престъпление трафика на хора. А, уважаеми госпожи и господа, от името на ОНЕ бих искала да поздравя Европейския институт за равенството на половете, Европейската комисия и службата координатор на ЕС за борба с трафика на хора, за публикуването на този навременен доклад и а, за борба с трафика на хора и мерките предвидени в него. Искам накратко да засегна три елемента, които са изключително важни във връзка с а, този важен инструмент. Първо, както и вие споменахме, е, споменахте, извинете, Надежните данни са изключително важни за борба с трафика на хората. Както е посочено и в самия доклад, а и анализът на UNODC за трафика на хора показват, че жените и момичетата са повече от 70% от жертвите на трафик на хора. Много често те са и жертви на сексуална експлоатация. Надежните данни са довели и до заключения, свързани с други фактори, които трябва да се вземат предвид, когато се а, работи по тази тема. Трябва да се установят включително и а, това, кои са жертвите мъже и всички елементи, свързани с мъжкия пол при подобен тип а, престъпления. Именно за това, както беше посочено тази сутрин, трябва да обърнем внимание на съобразените спецификите на пола мерки а, и Същевременно подхода, който приемаме, трябва да е основан на подкрепата на жертвите. Подхода, който предлагаме ние е в съответствие с дневния ред за, две, за след 2030 година, където а, се обвързват въпросите, свързани с пола, с цел за устойчиво развитие 5 и 6. Второто, което искам да посоча, е свързано с възможността да се осъществяват дълготрайни, дългосрочни партньорства, такова каквото има между Европейския съюз и ООН. Ясно можем да видим а, това при борбата с а, трафика на хора и мигранти, а, пакта наречен Гло Акт. Това е инициатива, която се подкрепя от Европейския съюз, Международната организация по миграция и УНИЦЕФ. Междуинституционалното сътрудничество за борба с трафика на хора трябва да бъде подчинено на холистичния подход. Особено предвид факта, че трябва да гарантираме подкрепа на жертвите на трафик. Това е, разбира се, в съответствие с разписаното с публикацията, която обсъщаме днес. Инициативи като а, кампанията на Европейския съюз, нейната история, моята история и инициативен по програма Правосъдие, още веднъж подчертават колко е важно да се справим с този въпрос като част от борбата с организираната престъпност и дискриминацията срещу момичета и жени. Накрая искам да упомена и третият елемент, който искам да подчертая в а, своето изказване, а именно равното участие и пълната ангажираност в дейностите, свързани с опазването на мира и сигурността. Вероятно знаете, че новата награда за мир а, беше присъдена на Надя Моват, която е посланник на ООН и се бори с а, трафика на хора. Тази награда и беше връчена заради това, че тя много храбро се бори именно с борбата на хора. Трафика на хора, извинете. Работата на а, хора като госпожа Мора трябва да бъде подкрепен, трябва да бъде подкрепена и по този начин ще успеем по-успешно да се борим с трафика на хора. Искам още веднъж да ви поздравя за публикуването на, на този доклад, който е публикуван в изключително навременно. Благодаря. Благодаря. Сега преминаваме към въпросите и отговорите. Госпожо Бьорк, имате думата. Благодаря. Искам да благодаря и на двамата председатели на комисии, искам да благодаря и на нашите гости, на госпожа Василиадо, по-конкретно и на всички изследователи, които са участвали в разработването на доклада. Работя по тази тема от много време. Както знаете, парламента поиска да се разработи стратегия за борба с трафика на хора. За съжаление, това не се е случи, а това беше ужасяващо наистина от страна на комисията. Без стратегия няма как дългосрочно да се ангажираме с този въпрос, но отново ще подчертая, Европейския парламент поиска разработването на такава стратегия. Сега, да видим какво се случва с борбата с трафика на хора. Ясно е, че в действията, които се предприемат, има успехи, има напредък, но също времено по други теми, като например сигурността и мигра... миграцията, не отбелязваме чак такъв напредък. Ние добре знаем, че включително в парламента и в националните правителства има голям натиск, така че фокусът на проблема да се обърне само единствено към аспектите свързани с сигурност и миграция. Но в този контекст искам да обърна специално внимание на въпросите свързани с трафика на хора за сексуална експлоатация. Сега, категорично този, е, това явление е характеризирано с специфики основани на пола. Особено когато го, а, е, говорим за жертвите, но не само за тях, когато говорим и за извършителите също. Тук има въпроси, свързани с а, е, правоохранителната дейност, превенцията и защитата, която се предоставя. Считам, че ние всички знаем какво трябва да се направи. Трябва да обърнем особено внимание на търсенето. То трябва да бъде прекратено. А ако говорим за аспекти съобразени с спецификите на пола, вече беше посочено, че жените и момичетата предимно са жертвите, които стават жертви на трафик с цел сексуална експлоатация. Предимно, казах. Говорейки за това, трябва да повдигнем и въпроса за пазара на проституция в Европа. Трябва да обърнем внимание, че там, където този пазар е изключително развит, там броят на жертвите на трафик също е много голям. В Европейския парламент се се проведе а, дискусия в, която, в хода на която стана ясно, че в държавите, които а, проституцията е институционализирана, така ще го нарека, там броят на жертвите също се повишава. Защото проституцията всъщност е а, явление, което използва уязвимостта на жертвите. Не искам да а, по никакъв начин да нападам конкретно този или онзи, а, но трябва да кажа, че а, въпросите свързани с. А, патриархалното общество и начинът по който то се а, развива трябва наистина да бъдат поставени в центъра на вниманието. Тук говорим за а, отсъствие на, на равенство, за неравенство, за това у кого всъщност е властта и кой използва уязвимостта. А, трябва да използваме точните термини, когато говорим за този процес и мисля, че е крайно време да спрем безнаказаността на тези, които закупуват подобен тип сексуални услуги и които ги осигуряват. Най-малкото, което можем да направим е да инкриминираме тези, които използват подобен тип услуги. Тяхна отговорност трябва да бъде да намерят информация дали даденото лице, всъщност, с което съществява такъв контакт, е жертва на трафик или не. Това би следвало да е съвсем нормално на европейско ниво бих, бих искала да видим как можем да подкрепим правоохранителните органи, които работят за борбата с този процес. Да видим как може тя да стане по-ефективна и ефикасна. Как могат по-ефикасно да се събират доказателства. Наистина, голям обмен можем да направим по, по, по този въпрос. Да, няколко държави все още не са предприели стъпки в тази посока, но пък няколко други са го направили. И те наистина трябва да получат подкрепа, особено когато говорим за правоохранителната дейност и борбата с проституцията. А сега няколко думи за сътрудничеството на международно и европейско ниво. Европейския съюз трябва да поеме много по-голяма роля в това сътрудничество. Ако говорим за дейности, съобразени с спецификите на пола, наистина трябва да инвестираме в жените и момичетата като цяло. Ако има едно нещо, в което да трябва да инвестираме, то е да гарантираме, че жените и момичетата ще останат максимално дълго в обхванати от образователната сфера. Момичетата просто трябва да ходят на училище и само единствено по този начин, дори да не направим нищо друго, ще намалим броя на жертвите на трафик. Можем да бъдем много по-добри в това да обърнем внимание на спецификите на пола, провеждайки тази битка. Едно от нещата обаче, с които трябва да започнем е да спрем безнаказаността и да ограничим максимално търсенето на тези услуги. Благодаря. Чиничи. Госпожа Чиничи има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря на нашите гости за представенията и за работата, която посвещават на този сериозен проблем. Трафикът на хора обикновено е свързан с международна престъпност. Съгласна съм, че в голяма степен има сексуална експлоатация, засягаща жени, и момичета. Мисля, че нещата отиват по-далеч от само насилие, проявявано спрямо жени и момичета. Ние трябва да видим по какъв начин да се справим с това явление. Трябва това да минава през съдебната система, през съдилищата. Има две директиви, свързани с трафика на хора и правата на жертвите. Мисля, че те трябва да се прилагат по координиран начин, тъй като са две директиви и някои държави членки не са ги приложили изцяло все още. Също съм съгласна с казаното от предходния оратор и да поставя следния въпрос. По какъв начин можем да накараме държавите членки да засилят действията си, свързани с правоприлагането. Европол е много важна институция за обмен на информация, но те биха могли да направят много повече. И да ни изпълнява само координираща роля, ако искаме да се справим с трафика на хора в международен план. И още нещо, което е важно и което, по което съм работила и преди. Става дума за правата на детето и правата на жертвите, които са в центъра на вниманието. Необходимо е да намерим а, начини да им се помогне. Трябва да се използва законодателството, установените процедури, за да се гарантира защитата на засегнатите лица. Необходимо е да се положат максимални усилия за откриване на престъпниците. Доста често правозащитните органи, полицията са на предна линия в това отношение при идентифицирането на жертвите. Затова за е необходимо да се работи и с полицейските органи. В моята страна, е Италия, създаваме система за подкрепа на жертвите с участието на местните а, органи, на здравните органи, на а, различни асоциации. Особено когато говорим за малки деца, за малолетни и непълнолетни лица, подходът трябва да е свързан с много предпазливост, защото много трудно е тези малки деца да преодолеят травмата, която са преживели. Необходимо е да има система, която да осигурява подобна подкрепа на засегнатите. Благодаря. Доколкото разбирам, комисарят ще дойде след малко, тъй като приключва заседанието, на което участва, свързано с освобождаването от отговорност по изпълнението на бюджета. Междувременно давам думата на господа Ципел. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря ви на първо място за включването на този дебат в дневния ред. От друга страна се срамувам. Ние се намираме в Европейския съюз през 21 век. Госпожа Василиадо спомена статистика. Трафика на хора, сексуална експлоатация, особено на жени и на момичета, се увеличава. Това е ужасяващо. И общественият дебат към момента говори предимно за мигранти и трафик на мигранти. Но всъщност къде е потенциала а, за експлоатация и на страна? Така че, а, мисля, че и това е поведението на, на компетентните органи в нашите държави членки. Всъщност, никой не се грижи за а, тези конкретни жертви. Когато говорим за борба с, срещу а, престъпниците, мисля, че това е единственото решение. Както каза госпожа Василиадо, да се борим с... Решението е всъщност да се борим с престъпниците и техните мрежи. Това обаче не е толкова лесно. От една страна имаме престъпниците, от друга страна имаме безперспективност и бедност а, така че деца и а, жени от а, богати семейства не са всъщност жертви на сексуална експлоатация. Колкото повече хората са бедни, те нямат други шансове, не виждат друга перспектива всъщност да се освободят от тази бедност и те предоставят децата си де-факто на тези обстоятелства. Притесняваме следния въпрос. Къде се случва тази злоупотреба? Много говорим за интернет. Да, така е. Когато а, проследяваме картините, а, образите, а, видеята, а, можем да проследим всъщност кой ги е качил. Обаче забравяме от друга страна, поне така ми се струва на мен, че след, зад всеки филм, зад всяка снимка, всъщност става въпрос за злоупотреба, за тормоз в реалния живот, който се случва в реалния живот – в Европа и в други страни всъщност е, говорим все по-малко и виждаме, че изчезват жени и деца и какво е тяхното поведение като пострадали. Полицията и а, е, съда а, е, не са единствените отговорни, но цялото общество. И в заключение искам да кажа, че някои дебати тук по темите за насилие над, над жените, домашно насилие, дори колеги тук в парламента са казвали, трябва да престанем да говорим за насилие върху жените. Има насилие и върху други групи. Това е срамно и ужасно, защото жените представляват половината от обществото, от столетия. Те са били изложени на тази опасност да бъдат насилвани, експлуатирани. Защо трябва да се оправдаваме всеки път, че трябва да се борим срещу а, а, подобни феномени? Всичко това показва, че ние днес сме изправени все още пред големи предизвикателства. И всички, които се интересуват от темата, трябва да изработят една цялостна стратегия, която да включва всички, цялото общество, за да се борим ефективно срещу насилието върху жени и деца. За да не чуваме непрекъснато през а, а, идните години, че именно броят на тези жертви непрекъснато се увеличава. Благодаря ви. And at the end... Господин Мартин има думата. Благодаря ви. Аз много внимателно и слушах казаното от ораторите, включително и от моите колеги, и връзката, която те правят между бедността и трафика на хора. Въпреки, че съществува, вие го казахте, госпожа има семейства, които поради липса на средства продават своите деца. Е, трябва да, да видим как може да се коригира това. Миналата година бях в Сицилия. Там има огромен трафик на хора, особено на жени. И то не само от трети страни, но от Европа, от Румъния най-вече. И аз видях с колко малко средства разполага правосъдната система там. Прокурорът е сам, само с трима души, които му помагат, за да обхване цяла Сицилия. Разбира се, има асоциации и други, които се грижат за пострадалите, но това напълно недостатъчно е. В Испания се наблюдава, в България, в Румъния, в Белгия. За Франция можем да кажем същото, за Германия – по пограничните райони, само на няколко километра, докъдето живеем, има повече от хиляда проститутки има там. Всички те са резултат от, от трафик на хора и на сексуална експлоатация. Много често става дума за малолетни лица. И това е пред очите на всички. И така, ако ние ако Европа иска да спре с лицемерието, трябва да се поведе сериозна битка срещу проституцията и онези, които накърняват правата на, на човека, правата на жените в частност. Трябва да се хармонизира законодателството по въпросите на проституцията. В някои страни е забранена, в други се толерила, в трети е забранена или е разрешена. И така в заключение, ние искам всички, всички европейски институции да се поставим като голяма цел борба срещу проституцията и трафика на хора, независимо от къде идва и каквато идея. Вижте какво става. Европейският съюз осигурява средства за Фронтекс, увеличава фонда, за да се бори срещу миграцията, най-вече незаконната миграция. И така, какви са средствата, които се предоставят на различните институции, на различните асоциации, на различните полицейски сили, за да се борят срещу този бич? Какво става с тях? Не знае, няма конкретна бюджетна, конкретен бюджетен ред в бюджета на Съюза, който да е свързан, например, с борбата с трафика на хора, с който се занимава Фронтекс. Тоест, е, не стига само да се говори, а трябва да се предприемат и действия. Благодаря, господин комисар. Сега ще преминем към обмяна на мнения относно конкретни мерки за борба с трафика на хора, след като изслушахме изследването проведено от Европейския институт за равенство между половете. Имахме също дискусия по въпроса. Сега имаме удоволствието да чуем вашите бележки по тази толкова важна тема. Госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо заместник председател, госпожо директор, господин координатор, Съжалявам, че не можах да съм тук от началото на дискусията. Това е труден ден за мен, тъй като идвам от изслушване по освобождаването на отговорност по изпълнението на бюджета в комисията КОНТ. Те са добри, но много строги хора. И днес аз се радвам, че съм тук, за да отбележим този ден, Европейския ден за борба с трафика. Този Европейски ден напомня на всички ни за колективната ни отговорност да продължим и да засилим своите усилия за изкореняване на това ужасяващо престъпление, да осигурим подкрепа на всяка от жертвите и най-важното ние трябва да помним този колективен ден. Е, всеки ден трябва да се спомним за него, не само веднъж в годината. Трафикът на хора се случва не само в Ливия, както си мислят някои, или пък някъде много-много далече от Европейския съюз, а се случва в нашите европейски общества. Нещо което ние инстинктивно знаем, че е такава. Но имаме и конкретни данни. Това е престъпление, свързано с сексуална експлоатация, което засяга най-вече жените и момичетата. От а, първия момент, когато поех а, моя ресор а, преди 4 години, включващ и политики за борба с трафика, аз съм настоявал за оперативни мерки за конкретни резултати. Единственият начин да постигнем това е чрез съвместни усилия на държавите членки, на нашите институции, агенции и разбира се на гражданското общество. Отбелязвайки днес този ден, вие, членовете на комисията Либе и комисията ФЕМ, и Европейския институт за равенство между, равенство между половете и координатора ни за борба с трафика. Всичко това е необходимо, за да имаме ефективни противодействия на европейско ниво. Свързаните с спецификите на пола мерки е Изследването, което беше представено днес, вие вече сте имали възможност да обсъдите. Там са предвидени основни действия. През декември 2017 година аз предложих целенасочено да засилим своята битка срещу трафика. В доклада предвижда да се подкрепят държавите членки в е, изпълнение на задълженията им, проистичащи от е, директивата за борба с е, трафика, като приемат специфични за съответния пол мерки. Ние имаме задачата да подкрепим тези жени и момичета, които са били жертва на трафиканти. Момичетата са особено уязвими, но те не са единствените доста малолетни и непълнолетни момчета също са подложени на експлоатация. Днес Европол публикува доклад, който предоставя задълбочен анализ и ясна картина за престъпните мрежи, които участват в една от един от най-ужасяващите видове престъпност, а именно експлуатирането на деца. Един от приоритетите ни в борбата срещу трафика е да се осигурява реална помощ на потърпевшите от този трафик. Техните права трябва да бъдат напълно отстоявани. Аз стартирах втория доклад за борба с трафика. Там ние ще посочим какви са моделите, които се очертават, ще измерим какви са постиженията ни при борбата ни с трафика на хора в Европейския съюз. Днес в Европейския ден за борба с трафика, който се отбелязва както тук, така и в световен мащаб. Призовавам всички ви да се включите в тези съвместни усилия, да не допускаме никаква форма на експлоатация в нашите общества, да се гарантира уважение към потърпевшите, да имаме нулева толерантност към културата на безнаказаност и най-вече да не допуснем в бъдеще да има още хора, които да станат жертви на тези престъпления. Трафика на жени и момичета противоречи на основните ни ценности и принципи. Правото на равенство, на достоинство, на добър живот. Няма място за трафика на хора нито тук в нашите европейски общества, нито където и да е другаде по света. Ние имаме моралния дълг да не допуснем това да се случи, като постигаме резултати, а не само като говорим за това. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Сега бих искала да дам думата на основните ни оратори. Първо, за кратки отговори на въпросите, които бяха повдигнати. За по две минути, моля ви. Много ви благодаря. Благодаря за всички коментари. И всъщност те допълват по свой начин тази цялостна картина, именно за хармонизиране на законодателството. Съгласна съм, че един от начините едно от решенията би било наистина да подхождаме еднокра... Е, еднакво. Имаме толкова много богата законодателна рамка. Важно е на национално ниво те да се изпълняват тези директиви и регламенти. Дори нямаме и осъдителни присъди. Тоест, престъпните мрежи работят по различен начин. Тоест, ние дори не можем да сравняваме да не говоря за останалите пакети, свързани с услугите. Така че изключително важно е да видим по какъв начин можем а, да намерим решение, дали да се насочи повече внимание към търсенето. И т.е. целият пакет с услуги да бъде хармонизиран. Много е важен въпрос и за образованието, особено за момичетата. Тоест, тук не става въпрос само за полицията. Училището. Училището е важен елемент от образователната система. И там могат да бъдат видяни първите рискове. Другия важен проблем е бедността. Виждаме, че държавите членки могат също да подобрят е, системата за подкрепа. Не става въпрос тук само за правосъдие е, и полиция. Разполагат ли тези момичета с информация? Могат ли да я получат в училище? за да, като например определени етнически групи, като ромите, както беше казано, или непълнолетните, които трябва да бъдат интегрирани. Тоест, много са пътищата, по които ние можем да работим. Не може борбата за с трафика, срещу трафика да бъде вместена вмествана само в една област, само полицията да носи отговорност. Напротив, става въпрос за много други аспекти. Училище, полове, спецификите на половите и така нататък. Благодаря ви. Госпожа Василиадо, имате думата. Нямам време и не се нужда от време. Мисля, че присъствието на комисаря тук говори сама по себе си и Единственото нещо, което искам да кажа по отношение няколко въпроси, а именно ние наистина всъщност наблюдаваме за да, дали държавите и членки изпълняват а, своите задължения по отношение на директивата и нейното транспониране. Комисията е много ясна, ние следваме един цялостен подход и подчертаваме непрекъснато, че ам, всъщност Категориите пострадали, разбира се, са свързани и с миграцията. И разбира се, ние бихме желали да се гарантира финансиране по отделните политики. И всъщност да се финансират транснационални проекти. И комисията е готова да работи по а, този въпрос. Има, се, разбира се, различни програми, които могат да финансират подобни мерки. И съгласно нашето а, съобщение от 2017 година, още веднъж искам да повторя, трябва да се спре тази култура на безнаказаност, трябва да се спрат потоците от пари, а, проистичащи от сексуална експлоатация. Да, така е. Няма стрет, конкретна стратегия за целта, но, но ние разполагаме с а, много конкретни оперативни действия, които бяха споменати, които са много целенасочени. Така че ние продължаваме тясно да си сътрудничим с държавите членки. Благодаря на цялата комисия. Председателката. Благодаря на всички наши гости. Благодаря ви, господин комисар, за това, че дойдохте. Вашето изказване беше много интересно. Благодаря и на моя колега Жал Лопес, като съпредседател. Съгласно член 23, параграф 1 и 2, ще бъде изготвен на доклада относно напредъка на, по транспонирането на а, директивата за борба срещу трафика на хора. Очаква се до края на годината. А сега бих желала да помоля Барбара Спинели да ме замества. Хубава събота и неделя на всички останали.